сега министър Венезелос има думата. Благодаря, господин председателю. В рамките на постигнатото съгласие с Европейския парламент бих искал да направя следното изявление от името на съвета относно ратификацията на между правителственото споразумение. Искам да потвърдя от името на съвета, че подписалите споразумението за трансфера и взаимните вноски в Единия фонд за преобразуване на банки са готови да заявят, че ще се опитат да приключа процеса на ратификация в съответствие с националните правни изисквания своевременно, за да могат да позволят единният механизъм да започне да действа с пълна сила от 1 януари 2016 година. Благодаря ви. Благодаря, господин председател, че ми давате думата. Искам да се присъединя към благодарността, която изразихте към парламентаристите, които работиха по тези текстове, по текста на доклад на госпожа Ферере, на докладчиците в Сянка. Тази сутрин имах възможност да говоря в по-голяма дълбочина за 41 текста, които бяха приведени в действие по време на различните председателства, включително гръцкото. Банковият съюз е крегален камък. Ясно е, че стабилността или нестабилността на еврозоната означават стабилност или нестабилност на целия единен пазар, за който всички отговаряме. Ние наблегнахме на прозрачността. Искам отново да кажа думата за морала, за етиката, финансовите пазари да бъдат поставени в услуга на реалната економика, на гражданите, на предприятията, а не да обслужват сами себе си, както често сме наблюдавали през последните години. Това стана възможно благодарение на усилията на всички вас. Тези 41 текста, всички политически групи, чрез докладчици или по друг начин участваха за да се възстанови доверието на гражданите и да се създаде нужната стабилност, която е важна за растежа, за създаването на работни места и за по-добра конкурентоспособност. Благодаря ви. Госпожо Жоли, искате думата? А, окей, Не, ясно, благодаря ви. И така, преминаваме към гласуването. Най-напред изменение второ на комисията за. Против. Въздържали се. Прието е. Предложението на комисията, както е изменено за. Против. Въздържали се. Прието е. Законодателната резолюция гласуваме електронно, моля. Haben alle abgestimmt? Гласуваха ли всички? 570. 570 за 13 не. Поздравление за колегата Ферейра. Yeah. Bene colleghi, proseguiamo le votazioni. Уважаеми колеги, продължаваме с гласуването. Господин Зилвестри си иска думата. Не, не, не я иска, извинявайте. Значи продължаваме. Доклада Вайденхолцер. Гласуваме. Моля, гласувайте по именно електронно. Край на гласуването. Прието. Докладът Вортман Кол. Електронно гласуване. Край на гласуването. Прието. Доклад е кампус. Електронно гласуване. Край на гласуването. Прието е. Доклад с перони. Електронно гласуване отново. Край на гласуването. Прието. Доклад Нитрес. Електронно гласуване отново, моля. Край на гласуването. Прието. Е. Доклад Андреас Берея. Електронно гласуване, моля. Край на гласуването. Прието. Доклад Гало. Кой за? Против? Въздържали се? Прието. Е. Доклад Дартен. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието. Втория доклад на Дъртен. Електронно гласуване. Край на гласуването. Прието. Доклад има Позицията на съвета. Фидан. Е, блок едно за, против, въздържали се. Прието. Предложението на комисията за, против, прието е. Законодателната резолюция. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието е. Доклад Лайхтфрид. Блок 1 за, против, въздържали се, прието е. И изменение 21 за, против, въздържали се, прието е. 23 за, против, въздържали се, прието е. 22 Д. Електронно гласуване, моля. Край на гласуването. Прието е. 72. Пада. 70. За. Против. Въздържали се. Прието е. Ще проверим електронно. Моля, проверяваме 70-то изменение. Край на гласуването. Прието. 10D за, против, въздържали се. Прието е. 71. Пада предложението на комисията. Прието е. Законодателната резолюция. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Прието. Е. Доклад Хелкмарка. Блок 1 за, против, въздържали се, прието е. Блок 2 пада. Предложението на комисията за, против, въздържали се, прието е. Законодателната резолюция се гласува електронно. Край на гласуването. Прието е. Доклад Гиголд. Изменение 4 за, против, въздържали се, прието е. Предложението на комисията, прието е. Законодателната резолюция, гласувайте електронно, моля. Край на гласуването. Прието е. Доклад Клота. Седмо изменение за, против, въздържали се, прието е. Предложението на комисията за, против, прието е. Законодателната резолюция. Гласовете електронно, моля. Край на гласуването. Прието е. Комисията иска думата. Господин комисар. Thank you, Madam President. Honorable members, благодаря, господин председател. Доклада Клотер платежните сметки. Декларацията на комисията ще бъде предадена на службите на Европейския парламент писмен вид и ще бъде предложена към протокола от това пленарно заседание. За ваша информация. С ваше позволение искам да, възползв... да се възползвам от възможността да ви обърна внимание на факта, че има няколко декларации от името на Европейската комисия, които са направени по отношение на споразумението между законодателните органи последните законодателни проекти. Доклада Балдасаре за оповестяването на нефинансова информация от някои големи дружества и групи. Доклада Фербер, за пазарите на финансови инструменти. Доклада Рике за морското оборудване и доклада Ройтова за оборудването за налягане манометрите. Благодаря ви за вниманието. Доклад Береш, блок 1, четвърто измерение за против прието. Предложението на комисията за против прието. Законодателната резолюция. Електронно гласуване, моля. Край на гласуването. Прието е. Доклад Тайн. Законодателната резолюция се гласува електронно. Край на гласуването. Прието е. Доклад Дебакер. Блок 1. 16-то изменение за. Против. Прието. Блок 2. Пада. Предложението на комисията за против прието. Законодателната резолюция. Гласувайте електронно, моля. Край на гласуването. Прието. Е. Доклад Херцог. Блок 1 за против, въздържали се, прието е. Блок 2 за папада. Предложението на комисията за против прията. Е законодателната резолюция гласувайте електронно, моля. Край на гласуването. Прието. Бортман Кол. Блок 1 за. Против. Въздържали се. Прието е. Блок 2 пада. Предложението на комисията за. Против. Въздържали се. Прието е. Законодателната резолюция. Гласувайте електронно, моля. Край на гласуването. Прието е. Херанц Гарсия, блок 1, за, против, прието. Предложението на комисията за, против, въздържали се, прието е. Законодателната резолюция гласувайте електронно, моля. Край на гласуването. Прието е. Доклад Турмес. Блок 1 за, против, въздържали се, прието е. Предложението на комисията за, против, въздържали се, прието е. Законодателната резолюция. Гласувайте електронно, моля. Край на гласуването. Прието е. Доклад Рамсторф. Блок 1 за, против, въздържали се, прието е предложението на комисията за против прието. Законодателната резолюция гласувайте електронно, моля. Край на гласуването. Прието е. Доклад Савела. Блок 1. За, против, прието е. Предложението на комисията за, против, прието. Законодателната резолюция. Гласувайте електронно, моля. Край на гласуването. Прието е. Доклад Форд Блок 1 за, против, въздържали се, прието е. Предложението на комисията за, против, прието е. Законодателната резолюция. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Прието. Доклад Балдасар. Блок 1 за, против, Прието е. Предложението на комисията за, против, въздържали се. Прието е. Законодателната резолюция се гласува електронно, моля. Край на гласуването. Прието е. Още веднъж друг доклад на Балдасар, блок 1, прият. Предложението на комисията за против прието. Законодателната резолюция. Гласовите електронно, моля. Край на гласуването. Прието. Доклад е колега. Първо измерение за, против, прието. Първата част електронно гласуване. Край на гласуването. Прието. Шесто пада. Второ. Гласувайте електронно, моля. Край на гласуването. Отхвърлено. Първата част съответно приета, 3 за, против, въздържали се, отхвърлено. Е, искаме да проверим, добре. Моля гласувайте електронно по 3. Край на гласуването. Отхвърлено. Е, първо, за, против, въздържали се. Трябва да проверим. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Прието. Първата част от 23-то за, против, прието. Четвърто пада, пето за, против, въздържали се, отхвърлено. Предложението на комисията гласува се електронно. Край на гласуването. Прието. Законодателната резолюция. Гласувайте електронно, моля. Край на гласуването. Прието. Доклад Елер, блок 1, за, против, въздържали се, прието. 67. Гласувайте електронно, моля. Край на гласуването. Респинто. Отхвърлено. 66 за, против, въздържали се. Прието е. 68. Гласувайте електронно, моля. Край на гласуването. Отхвърлено. Предложението на комисията за, против, въздържали се, прието е законодателната резолюция. Гласувайте електронно, моля. Край на гласуването. Прието е. Ваннистерой. Първи блок. Meine Damen Уважаеми дами и господа, с този блок, който гласуваме, гласуваме за инвестиции, иновации и за бъдещето на Европейския съюз. Това са 23 милиарда евро. Искам да се обърна към колегите, които работеха по Хоризонт 2020. Благодаря на докладчиците сянка на Кореза Мадорел. Благодаря на Каваса Кабайо, която се занимаваше с политиката за изследванията от дълги години и има големи заслуги. Благодаря им. Грация. Блок 1. Chi è a Блок 1. За против прието. 8 82. Гласувайте електронно, моля. Край на гласуването. Отхвърлено. 83-то. Електронно гласуване. Край на гласуването. Отхвърлено. 84. Предложението на комисията за, против, въздържали се, прието е. Законодателната резолюция. Гласувайте електронно, моля. Край на гласуването. Прието е. Доклад Томсън. Блок 1 за, против, въздържали се, прието е. Предложението на комисията за, против, въздържали се, прието е. Законодателната резолюция. Гласувайте електронно, моля. Край на гласуването. Прието е. Доклад Риера, блок 1, за, против, въздържали се, прието е. 59 per appello. 59-то. По именно гласуване, моля гласувайте, край на гласуването. Отхвърли се 60-то. Поименно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 61. во Поименно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 58 за, против, въздържали се. Приема се. 62. Поименно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 58. За, против, въздържали се. Приема се. 63-то, поименно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отваря се. 64-то поименно гласуване. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отвърля се 65-то. Поименно гласуване. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 66-то. Поименно гласуване. се моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 67. Поимен на гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 58 за, против, въздържали се, приема се. 68. на гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 69-то. Поименно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Предложение на комисията за против въздържали се. Приема се. Законодателна резолюция, поименно гласуване, моля гласувайте, край на гласуването. Приема се. Рюбик. Блок 1. За, против, въздържали се. Приема се. Продължение на комисията за, против, въздържали се. Приема се законодателната резолюция. По именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Панайото, блок 1, за, против, въздържали се, приема се. Предложение на комисията за, против, въздържали се, приема се. Законодателната резолюция, поименно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Гуалтиери. Изменение 3 за, против, въздържали се. Прие. Отхвърля се. Да проверим. Моля, гласувайте. Преустановете гласуването. Отхвърля се. Пето изменение за, против, въздържали се. Отхвърля се. Шесто за, против против, въздържали се, отхвърля се. Седмо за, против, въздържали се, отхвърля се. Осмо. По именно гласуване. Моля, гласувайте. Крайно. Отхвърля се. Две. За. А, по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Четвърто. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Девето. Поименно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Десето. Поименно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. точка от преамбила 22, осно изменение на господин Голтиери. Заповядайте. Предлагам това основно изменение, което е чисто технически характер, да се добави към алинея 22 в преамбюла думите, които имат право на регистрация и се очаква да се регистрират. Просто прецизиране на текста, искам да се добави тази част от текста към останалия текст. Ако няма възражения, да гласуваме за, против, въздържали се, приема се. Изменение първо, поименно гласуване, на гласуването. Приема се цялото решение, поименно гласуване, моля гласувайте, край на гласуването. Е, изменение първо. Поименно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се модификация 4 за, против, въздържали се, приема се цялата резолюция, по именно гласуване, начало на гласуването, край. Приема се. Дехан Калфин. Изменение първо, на гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отвърля се. Второ, поименно гласуване. Начало на гласуването. Край. Отхвърля се. Първоначалният текст, по на гласуване. Първоначалният текст по точка 2. Начало на гласуването, край на гласуването. Приема се. Първоначалният текст по четвърта точка. Първата част, по име на гласуване, начало на гласуването, край. Приема се. Втора част. За, против, въздържали се. Приема се. Точка 12. Първоначалния текст. Първа част. Поименно гласуване. Начало на гласуването. Край. Приема се. Втора част. За, против, въздържали се. Приема се. 16 точка от прембила. Първа част. Поименно гласуване. Начало, край на гласуването. Приема се. Втора част за, против, въздържали се. Приема се. Трета част за, против, въздържали се. Приема се. След това първоначалният текст по точка 22 от прембила, по именно гласуване, начало на гласуването, край. Приема се. 24 точка от прием била първоначален текст, първата част, по именно гласуване, начало на гласуването, край. Приема се втора част. За, против, въздържали се, приема се. 25 точка от прием била първоначалният текст, по именно гласуване, начало на гласуването, край. Приема се. 32 точка, първоначалния текст, поименно гласуване, начало на гласуването, край. Приема се. 35 точка, първоначалния текст, поименно гласуване, моля гласувайте, край на гласуването. Приема се. Точка, буква им била Д, първоначалния текст, по именно гласуване. Моля гласувайте, край на гласуването. Приема се. Резолюцията с поименно гласуване. Моля гласувайте, край. Приема се. Поздравление на всички докладчици.